Пен президент. Председател. Ladies and gentlemen, I will continue in my... Uh... Дами и господа, ще продължа на чешки. Днешното заседание започва.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 новините.